Колеги, моля ви да заемете местата си. Извинявайте се, че откривам нашето заседание със закъснение. Заседанието на координаторите се наложи да продължи малко повече. C'est fait. Oui, mais. <laughs> Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien gagner. Много ви моля да седнете тези, които все още сте прави. après qui est toujours. Euh, J'ouvre la séance et je vous Откривам заседанието. Отново ви моля да извините нашето закъснение заради продължилата повече среща на координаторите. Съгласно правилата, трябва да ви уведомя за заключението тази среща. Господин Таран е докладчик по съвместния доклад по собствена инициатива с комисията СЕДЕ по политиката на, финансирането на политиката за сигурност. По отношение на европейския семестър и съответния доклад, който трябва да и бъде изготвен за пролета и есента, групата на Северната и Обединената левица предлага докладчик. А по отношение на процедурата за изменение на регламент 1150 ще се спрем по-подробно след малко. Навлизаме в етапа след помирението, без да сме постигнали споразумение. Бих желал да благодаря на всеки един от вас за стриктния начин, по който се държахте. По време на дискусиите през последните месеци е, определихме един стратегически подход, е, който отговаряше на една ясна визия за бюджета и основните му приоритетни насоки, а именно економически растеж, заетост, иновации, конкурентоспособност. Но също така задължението за Европейския съюз да спазва сроковете на регламента. Едно е да се поемат ангажименти, а друго е да се е, плащат на време фактурите. Знаете, че от 5 години насам е, фактурите лавинообразно нарастват и това трябва да престане. През 2014 година се опитахме да стабилизираме този дълг чрез коригиращите бюджети, е, разчитайки на един е, неочакван добър резултат – комисията прехвърли, беше решила да прехвърли глобите на държавите членки, ние не бяхме съгласни. И за, за, аргумента беше, че трябва да обясним на нашите съграждани какво правим в, по отношение на бюджета. По време на помирението трябва да кажа, че едната половина беше парализирана едното полукълбо функционираше, другото беше ксе, като отсъстващо. Е, трябваше да се изчака 21-я ден от помирението на обяд, за да кажем, че позицията на света не е, не е приемлева, защото равнището на плащанията не отговаряше на нашите очаквания имаше само 2 милиарда през 2014 година и 800 милиона за 2015 година. Припомням, че общо за периода от тези две години изисквахме 7 милиарда допълнителни плащания. Но съвета предлагаше 3 милиарда и 200 милиона. И едва в края на следобеда на този ден е, комисаря потърси една междинна позиция между 7 и 3 милиарда е, и реши да добави 1,9 милиарда допълнителни плащания. И съвета отново се събра, заместник държавните секретари, секретар на Италия от името на председателството и няколко посланници, редица финансови съветници от постоянните представителства. По време на тези три седмици не можем да кажем, че е, парламента биваше зачитан. Рядко се срещахме с министрите и би трябвало ние да изпращаме нашите асистенти да участват в помиренията. Важно е парламентът да бъде уважаван. Това беше първата възможност за помирение от последните законодателни избори и трябва да а, уточним една процедура коя, и да бъдем зачитани. Докъде сме стигнали днес? Тази сутрин срещнах госпожа Георгиева и уточнихме с нея евентуалния график за е, възможното одобрение на проекто бюджета за 2015 година и коригиращия бюджет за 2014 година по време на пленарното заседание в Страсбург седмицата преди коледа. Бих искал да ви съобща този евентуален график. Комисията смята, че би могла да вземе решение на 28 ноември, следващата седмица в петък. До тогава какво очакваме? Искаме на най-високо политическо равнище в нашите държави членки и на европейско равнище, равнище Европейски съюз, а именно председателството на комисията, председателството на парламента и председателството на съвета да оговорим и ясен арбитраж. Не може непрекъснато да се борим с съвета. Очакваме съветът да заяви ясно как, как точно вижда плащанията. Бихме искали също специалните инструменти да бъдат поставени над таваните и извън таваните, предвидени в многогодишната финансова рамка. Според нас това е една червена линия, отвъд която не можем да пристъпим. И е, е, комисар Георгиева също иска този въпрос да бъде решен и да излезем от двусмислиците. Тоест, трябва спешно да изясним нещата, защото в противен случай ще имаме страхотни трудности да осигурим плащанията през следващата година равнището на плащанията може да засегне всички е, е, средства, трябва да се плащат на първо място най-спешните фактури и смятаме, че е, след всичко, което сме искали по време на помирителната фаза, би трябвало да продължим да настояваме за плащания и за заделянето на е, извънредните е, ресурси за плащане на най-спешните фактури. Освен това, по отношение на всички неплатени фактури, да искаме съвета да се ангажира да изчисти този дълг не може да го прехвърляме от година на година и да, се, да, да хленчим, защото имаме дългове. Трябва комисията ясно да заеме позиция, защото е много неприятно да се започне дискусия с комисията за 7 милиарда и комисията да заяви, че в крайна сметка с 5, 5 милиарда могат да стигнат и така нататък. Изискваме комисията да програмира своите срокове за плащания и да спазват тези срокове. Защото е много възможно редица структури, с които комисията работи, да са, си, да са взели предпазни мерки как точно стоят тези извънредни плащания. Искаме комисията да даде разяснения. И недвусмислено да заяви, че инструментите, специалните инструменти за гъвкавост да се поставят извън таваните. Ако постигнем това от страна на комисията, ще можем следващата седмица в Пара, Страсбург да имаме една първа среща на координаторите с комисарката, за да видим докъде е стигнала дискусията. Тя заяви, че колегията на комисарите би могла да одобри новия проект бюджет за 2015 година на 28 ноември. При това положение можем да имаме първа официална тристранна среща на 2 декември, може би предшествана от заседание на комисията, но не съм сигурен, че последното е необходимо. Така или иначе ще уточним това с координаторите следващата седмица на 28 ноември. Така или иначе комисията ще заседава на 3 или на 4 декември и евентуална тристранна среща се предвижда на 8 декември коми... нашата комисия по бюджета, по бюджетите ще заседава на 11 декември, за да е, удобри проекто бюджета. На този етап вече не става въпрос за изменение, защото комисията ще е вмъкне при подготвянето на бюджета ред изменения, които вече сме гласували на предишното пленарно заседание в Страсбург. Съветът е, вероятно би могъл да приеме проекто бюджета на 15 декември и още същата вечер ние ще имаме извънредно заседание в Страсбург вечерта, за да приемем проекто бюджета и да потвърдим нашето съгласие с изменения с измененията, така че на пленарното на 17 декември да можем да с вод да одобрим проекто бюджета за 2015 година. Това е графика, който за сега сме штриховали. Още веднъж искам да благодаря на всеки един от вас за поведението, за начина по който се държахте, за единодушната подкрепа. Е, позицията ни не отслабна по време на целият този период на преговори и всъщност това гарантира успеха, който всъщност <laughs> завърши с провал, но поне парламента можа да заяви какво точно очаква и се надяваме тази позиция да бъде разбираема за нашите съграждани. Благодаря още веднъж и се надявам, че през следващите дни след провала на помирението ще можем да запазим нашето единодушие. Парламентът е най-силен, когато е единен. Госпожа Гвардия Сабал. Sí, muchas gracias. Bueno, has resumido perfectamente. Да, много ви благодаря, господин председател. По много добър начин обобщихте положението в момента и следващите етапи, които ни очакват е, и графика, който сме си начертали. Аз бих искал да направя една кратка от оценка на тази помирителна процедура. Винаги сме твърдяли, че помирителната процедура не функционира достатъчно ефикасно, че съвет има много повече проблеми при постигането на съгласие от нас. Но според мен също така няма и подобен прецедент. Много често в последният възможен момент, в последните часове, преди края на, на помирителната процедура, се оказва, че съвета няма обща позиция, която да е готов да защитава в преговорите си с парламента. От друга страна, почти не постигнахме никакъв напредък през 21 единият ден, с който разполагахме, защото и последната помирителна процедура, която се провели, все пак бяхме постигнали напредък поне от 90% от цялостното споразумение и не оставаше много малка част, която да бъде до изчистена. И се оказа, че беше по-лесно да се достигне до споразумение в малкото време, което ни оставаше, но този път нещата се развиха по доста по-различен начин, т.е. продължихме да следваме основните си линии тук в парламента. Заявихме много ясно, че за нас плащанията са най-важното нещо в момента. И въпреки всички предложения на Европейската комисия, т.е. въпреки двете предложения, направени от Европейската комисия в последният етап на на процедура, не успяхме да стигнем до разискване на подробностите. Имаше много елементи от предложението на Европейската комисия, които трябваше да оценим подробно. А в крайна сметка така и не стигнахме до такаващата на оценка на конкретните суми, предложени от Европейската комисия. Струва се, че сега спорим с необходимото време. До пленарното заседание през декември имаме време да постигнем съгласие, но пак всичко зависи от съвета. Трябва да видим дали съвета ще постигне напредък във вътрешните си преговори. И ще бъде добре да, по да постигнем едно поне преходно, временно съгласие но а, държа ясно да заявя, че парламента иска да се постигне някакво споразумение за бюджета и това е нещо, което трябва много ясно да заявим. Ние в парламента искаме споразумение за бюджета, но разбира се не на всяка цена. Затова и се озовахме в този етап на преговорите. Всички положения има развитие в парламента. Да, не сме, сходни, не сме склонни да се съгласим на всяка цена. Имаме основни изисквания, от които няма да отстъпим. Най-важни за нас равнищата на плащанията, заложени в бюджета. Това е един от основните ни приоритети. Бих казала дори най-важният ни приоритет. А в продължението на Европейската комисия 89,9% изпълнение на платите ангажименти беше предложението на Европейската комисия. Сега вече трябва да обсъдим това предложение по отношение на ангажиментите, защото според мен предложението на Европейската комисия не беше достатъчно а, задоволително за нас. Как можем да излезем от а, това положение на блокаж? Струва ми се, че а, контактите между парламента и председателството на съвета трябва да бъдат по-редовни. Не смятам, че трябва да се задоволяваме само с тристранните срещи. Имаме нужда от повече неофициални срещи, на които да имаме възможност да водим истински преговори. Само по този начин ще успеем да постигнем напредък и някакво решение, което да ни даде възможност да работим в по-спокоен дух. Много внимателно си избирам думите, но смятам, че трябва малко по-спокойно да се отнасяме към конкретните суми. Имаме нужда от решение по отношение на плащанията, преди всичко. И ако действително в съвета преговорите са толкова трудни и ако те не успеят да постигнат споразумение за суми, които да са близки до предлаганите от парламента, мисля, че единственият вариант, който ни остава да спасим положението е да постигнем съгласие с съвета и разбира се с техническата подкрепа на комисията, да получим обещания за реалните суми за плащанията, за да можем да разплатим висящите фактури. Не можем да си позволим да останем в същото положение на блокаж, тъй като това ще има много сериозни вреди за редица държави членки, тъй като говорим за доста сериозни средства за неизплатени фактури в някои държави членки. Някои от тях са изправени пред сериозни печетни трудности и допълнително ще влушим положението за тях, ако не им платим това, което им дължим. Така че смятам, че трябва да настояваме да постигнем някакво разумно решение. По този начин ще можем да позволим и на Европейската комисия да започне да планира кога ще се изплатят тези фактури. Благодаря ви. Госпожо докладчик, вие сте доклад... Господин е докладчикът за проекти на гигащи бюджети. Euh, Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Мисля, необходимо ли е? Мисля, че вие нееднократно казахте как стоят нещата или съвета ще промени своето, положение, своето отношение към третия коригираш бюджет с допълнителните плащания за 4, 1,7 милиарда, което е повече от достатъчно за допълнителните разходи е, е, като се има предвид и съответните лихви за забавени и така нататък. Държавите членки не биват да, да, по никакъв начин да финансират тази сума, но все пак трябва ясно да кажем, както вие нееднократно сте казали, това да, да, дали ще излезе от джоба ни, от кесията ни, зави, това е въпрос на терминология, но ние трябва да вземем специално, да вземем пред предвид правилата на единния пазар и да видим как ще се развият нещата. Така че ние трябва да отстояваме тази позиция и ние до момента не сме постигнали нищо повече от това, че съветът а, а, да достигне до готовността за съгласие, която ние смятаме и нееднократно сме подчертавали за необходима. Ако постигнем съгласие относно допълнителните кредити за 2014 година за коригиращия бюджет, т.е. защото това е важно, за да дадем тласък на бюджета за следващия година. А, а, така, иначе ще поставим начало на, до година, на бюджета за до година с а, неплатени стари задължения. Отново той няма да бъде достатъчен и отново ще се опре до допълнителни суми. В момента са 23 милиарда, а вероятно те ще станат 30 милиарда, така че да постигнем възможност да постигнем състояние в готовност за плащания. Така че е, важно е за коригиращия бюджет и вие да настоявате, и ние да пледираме, е, така че е, да всички да се застъпват за вземане на решаване. Е, е, и освен това, последващата точка от дневния ред, е, е, съвета отдели прекалено много време да се опитва да решава въпросите за неплатените вземания, а това, разбира се, е свързано пряко с доверието в Съюза и това решение не бе взето от държавните глави, колкото и достойни за уважение да са те. Благодаря, казва председателя господин Гайер. Благодаря, господин председател. Всички разбираме, тъй като всички ние сме от държави членки на Европейския съюз, че съвета има затруднения. Нека само да прехвърлим поглед върху германската преса, какво казва държавния секретар Скампи и това отразява положението в държавите членки. Но, уважаеми колеги, не е наша работа да решаваме проблемите на съвета и на държавите защото има заднационални задължения, но има и задължения свързани с европейския бюджет и това не е произвол, а са политически ангажименти и задачи поети от е, съвета и парламента. Така че не можем да освободим съвета от задълженията, задължението при всички национални затруднения да се потърси европейско решение. Аз тук не чувам никакъв отговор от държавите членка. Е, чувам, извинявайте, че така ще се изразя, приказки за спестявания и виждам тук и там колеги, че там където става дума е, за е, спестявания на Съюза, никой не говори за това а, чувам, че съдът не може с настоящия състав да изпълни своите задължения. Говорим за 28 съди. Положението е толкова сериозно, че Европейския съюз е изправен пред искове за компенсации поради неспособност на съда да си върши работата. Съдиите ще, ще нараснат. Ще станат 40. Какво прави съвета? Не може да реши откъде ще дойдат е, тези съдии. И решението е типично в стила на съвета. Правим ги 52, 56, е, за да има по две държави от всички държави членки. Какво искам да кажа? А когато е въпрос за интереса на държавите членки, изведнъж се оказва, че и още 16 съдии можем да назначим. А в други случаи не. Така че ние сме изправени пред това, че държавите членки непрекъснато искат от Европейския съюз да ограничава разходите. Това е първото, което искам да кажа. Доста съм разгневен от положението в съвета, но прекрасно разбирам и държавите членки. Не мога да предложа никакво решение, освен тази организирана безотговорност прямо европейските институции. Как ще продължат преговорите? Нашия председател обърна внимание – че в бъдеще можем да изпращаме и нашите асистенти на преговорите. Аз не съм много съгласен. Ако стане както в миналия понеделник, че срещу нас в съвета няма нито един от наистина упълномощен представител на държавите членки, ние просто няма смисъл да ходим. Много, много си обичам работата, много е, харесвам е, сградата, но има и по-приятни места в Брюксел от залата за преговори на петия етаж. Е, когато насреща ми седят посланници, които от време на време само, през деня само информират по телефона, своите ръководители и на е, своите финансови министри. Те само ги информират, когато ставаме за това. Е, четем, споделяме становището си и си тръгваме. И така спестяваме на всички в тази сграда и на е, техническия екип, и на посланниците, и на преводачите, излишно висене тук. И така мога да кажа, решението на финансовата криза в Европейския съюз трябва да бъде приоритет номер едно – до сега не виждам предложение съвета, които дори само да стабилизира финансовото положение, да не говорим за намаляване на дълговете и за решение. Дори нямаме предложение за истинска стабилизация. И тук вече аз се питам, след като де съществуваме, как как действаме, как работим изобщо без тези инструменти. Чиста логика. И ако съветът е, прояви такава нежна загриженост и по този въпрос, а както а, е, при въпроса за плащанията за Нидерландия или Великобритания, може пък да отбележим напредък. Merci, monsieur Благодаря, господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Няколко констатации. Още от самото начало парламента беше абсолютно единен по отношение на плащанията. Второ, замяна на това съветът е разединен. И то сериозно по отношение на бюджета дори и е, в начина по който решава сериозния проблем с плащанията. Множество в съвета даде зелена улица на програми и проекти за малките и средни предприятия, за младеща, за научно-изследователската дейност. И това също, същото това мнозинство след това не разрешава плащането на вече поети от него ангажименти. Е, трябва да разсем една заблуда сред хората, които смятат, че парламента разполага със все по-големи средства. Това е абсолютно невярно и парламентът не иска средства за себе си. Напротив, иска бюджета да може да се изпълнява, за да може е, да има е, вяра в институциите. Това е нещо много важно и трябва да бъде подкрепено от всички. Това не е задача само на парламента. Защото сме изправени пред риск в края на 2014 може да има над 26 милиарда неплатени фактури. За да бъде решен проблема, а, а, сега ще плат, бъдат платени 4 милиарда, ще останат над 23 милиарда неплатени. Глобите, да, могат да помогнат да бъде изплатена част от тези суми. Това обаче ангажира националните бюджети. 4,9 милиарда евро за, 900, за, за 2014 година с представения ни бюджет, излишъка плюс мобилизирането на, резервните, на резервния фонд за непредвидени ситуации, които ще е 142 милиона евро, за това не е, не е голяма сума. Това е 0,01% от бюджета на Европейския съюз. И още нещо. Изключително сериозно. Искаме да имаме един последователен, изпълняващ се бюджет на Европейския съюз. Но многогодишната финансова рамка до 2020 година не се изпълнява. 2014, През 2014 изплащаме задължения за 2013. През 2015 как ще се финансират новите програми през 2015 няма представа откъде ще дойдат средства и не се говори вече, въпреки че са поети ангажименти пред гражданите да се увеличат работните места, поставени се цели в областта научно-изследователската и развойната дейност, образователната система, борбата с бедността. Всичко това са предвидени и приети програми и проблемът е много сериозен. Няма да е никак лесно да решим всичко това. Винаги може е, комисарят да посочва един или друг е, проект, който се осъществява, но като цяло проблема е много сериозен. И, и, и, и парламента не иска повече средства, иска едно единствено нещо поетите ангажименти да се спазват. И да се... Благодаря, е, господин Делано. Господин председател, играем в една много тъжна театрална пиеса, а гражданите ни гледат отстрани. Ако е булеварден театър, бих, биха могли да се смеят, но пиесата е по-скоро драматична. И днес гражданите се задават въпроси какво представлява Европа, има или бъдеще. И това е важното. Не трябва днес да отстъпваме пред съвета, защото така ще отворим вратата за всички евроскептици. По отношение на кредитите за плащания трябва да удържим позицията си до край, защото в противен случай ще се покажем като безотговорни хора. И дори трябва да отидем по-далеч. Не трябва да забравяме и въпроса за поетите е, задължения. Ако не направим това усилие по отношение на задълженията, е, бюджета ще се свива като шагренова кожа всяка година и няма да имаме възможност да реагираме е, и на исканията на държавите членки по отношение на устойчивото развитие, високоскоростния интернет, и заедостта и сумата и други проблеми, които стоят във всички държави членки. Тези държави членки, които на думи имат много красиви речи, но отказват да дадат съответните средства, за да финансират своите проекти. Затова трябва ние много внимателно да следим поетите задължения в бюджетно отношение е, е, можем да разберем, разбира се, позициите на държавите членки, които са нетни вносета, но докато няма едни европейски ресурси, нещата ще, ще, ще стоят така и този въпрос ще се престав, поставя от година на година. Така че нека да а, видим как стоят кредитите за плащане, но да, да, не, не забравяме и кредитите за поети задължения. Госпожа Папарделли. Domnul președinte, evident că sunt de acord cu tot. Много ви благодаря, господин председател. Мога само да се съгласи с колегите. Трябва обаче много ясно да заявим, че поведението на съвета подронва самите устои на Европейския съюз. Ние обаче сме уверени, ще намерим разрешение на проблема с плащанията. Въпреки това, по време на срещите се срещаме с, служители, които не разполагат с мандата за водене от страна на съвета, което е проява на неуважение към парламента. Крайно време е да обясним на държавите членки, че това е неприемливо за нас. Имаме обща отговорност, равноправни преговарящи сме заедно с съвета и трябва да припомним, че тук говорим не за бюджета на Европейския парламент, а за бюджета на Европейския съюз, който се одобрява от Европейския парламент. Оказваме се в един порочен кръг. Няма плащания към държавите членки, проектите не могат да бъдат завършени, инвестиции не могат да бъдат осъществени и по този начин има щети за бюджетите на държавите членки. Някои от тях дори не могат а, да изготвят собствените си национални бюджети. Така че е крайно време да изпратим едно много ясно послание към държавите членки. Може би ще е добре да има и официално, официална декларация от страна на Европейския парламент, тъй като този проблем продължава вече прекалено дълго време и действително е притеснителен. Въртим се в кръг, повтаряме едно и също нещо, а решение няма. В крайна сметка бюджета на Европейския съюз е в основата на самия съюз и е крайно време да си дадем сметка за това колко сериозен е проблема. Благодаря ви думата има господин Виоти. Благодаря, господин председател. Естествено, ще изразя съгласие с преждеговорившите, особено с докладчика и с останалите колеги, които споделиха своите виждания относно хода на а, преговорите. Мисля, за всички е ясно а, как стоят нещата – преди да продължа нататък, обаче искам да се спра на рисковете, които нееднократно отбелязваме. Едната опасност е, е евроскептицизма на нашите съграждани рязко да нарасне предвид развоя на събитието. Защото нещата са двояки. Не става дума само за това да се платят задълженията, да се покрият задълженията. Става дума и за това, че много от европейските граждани са разгневени не можем да обясним на обществеността за какво става дума. Нещата просто стоят така. В Италия поне може би медиите в а, другите държави членки не са толкова злонамерени и са по-компетентни, но в Италия нещата са наистина зле. Е, там а, можете да прочетете, например, че веселите депутати в Европарламента са поискали от парламента 140 милиона, за да платят собствените си сметки, а от медиите трябва да правят компетентни проучвания, защото в края на краищата тези тези пари не са за да си платим минералната вода в заседанията, а да покрием задължения, за които говорим отдавна. Това е първото, което искам да кажа. След това, трябва да останем единни, единни в комисията и като парламент. Ако искаме да продължим по пътя на конфронтацията, да минем на ново живо ниво, а, нека не забравяме, че всичко, което правим, трябва да бъде в услуга на целите, които сме си поставили можем да поискаме от италианското председателство на съвета да работи по-добре, отколкото до сега. Ще се опитам да, го, да поставя въпроса наистина много спокойно трябва да поискаме от италианското правителство да си свърши работата. Въобще всички правителства да си свършат работата. Нямаме време и нямаме време за празни приказки и за измислене на варианти и така нататък. Страните в съвета най-сетне трябва да поемат своята отговорност да говорят сериозно с нас и комисията и да не се държат така, сякаш нищо не е станало. Ние сме, това е задача, по която ние можем да поработим в нашата родина, да се обърнем към депутатите в националния парламент, така че италианското председателство на съвета да вземе решение в полза на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Благодаря лично на вас, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на колегите. Участвахме в преговорите, проявявайки единство, което ще рече сила, което не може да се каже за съвета. Те не проявиха вътрешно единство. Ние постигнахме а, ние реагирахме и участвахме както трябва. Ако бъдем настоятелни, можем да постигнем а, а, решение. Решенията на съвета превръщат много държави членки в нетни плаци, което налива вода в мелницата на евроскептиците и застрашава нашите общи цели. Другия въпрос е откъде съветът смята да набави тези средства. Много опасна альтернатива е част да са, от съвета е да желая да прехвърли а, някои задължения, а, а възможна альтернатива е да се направи прогнозен бюджет макар че съветът няма единно мнение по този въпрос. Затова трябва да направим всичко по силите си, за да накараме комисията да накара съвета да се съгласи, че единственият начин да финансираме евро, дейността на Европейския съюз е, ще зависи от изпълнението на задачите на съвета. Тоест, е, изхождайки от нашите ресурси, ресурси, ние трябва наистина да работим добре. В противен случай няма да постигнем нищо. Е, и Смятам, че на европейско ниво трябва да поемем всички задачи, които можем да свършим по-добре, отколкото на национално ниво. Това се отнася в бъдеще и до финансирането. Благодаря, госпожа Отала. Благодаря, господин председател. Следях един друг въпрос и мисля, че трябва да се позовем задължително на Лисабонския договор. През последните години вече три пъти изпадаме в такова положение и трябва много добре да помислим как така всеки път успяваме да, попад, да изпаднем в такова трудно положение. И в крайна сметка Въпросът е как да подходим в рамките на договор. Мерси, мадам Ясулин. Благодаря ви, госпожа Ясулин. Председуючи, хвала за беседо. Благодаря ви, господин председател, че ми дадохте думата. Аз искам да се включа в а, дебата, защото според мен той е много важен. Графикът, който ни предоставихте, ясно показва, че ще трябва няколко пъти да се срещнем с съвета и с комисията. От една страна това е положително, защото искаме да постигнем резултати, които да отговарят в възможно най-голяма степен нашите интереси. От друга страна, самият график означава, че ще бъде много трудно да постигна споразумение. А ако не успеем да постигна споразумение, ще трябва да започнем да гледаме на бюджет за 2015 година по системата 1.12. И трябва да се запитаме какво послание ще отправим по този начин към гласоподавателите ни, защото те ни избраха за да представляваме техните интереси в Европейски парламент неплатените фактури създават проблеми с счетоводството на Европейския съюз. И можем да кажем, че сме изправени пред един вид а, липса на дисциплина по отношение на плащанията. А това, разбира се, по никакъв начин не насърчава малките и средни предприятия, например. Ако правилно съм разбрала, неразплатените фактури започнаха да се натрупват още през 2010 година. И тази година все още сме изправени пред същия проблем. Опасявам се, че тази тенденция може да продължи и до година, и следващата година, и тъй нататък. Ето защо трябва да се опитаме да намерим някакво решение. Трябва да убедим съвета да ни предостави необходимите средства, за да разплатим тези неплатени фактури. От друга страна, ако този проект на коригиращ бюджет не бъде одобрен в кратки срокове, ще поставим под опасност всичко, което на практика вече сме договорили тук по отношение на бюджета. Средствата от Фонда за солидарност и от Фонда за приспособяване към глобализацията. Погледнете дневният ред за пленарното заседание в Страсбург едната седмица. На 25 ноември би трябвало да гласуваме по всички тези доклади. Ще ги гласуваме в пленарна зала, но от техническа гледна точка, ако правилно разбирам, това няма как да се случи. Така че как да обясним на нашите граждани, че проблеми създадени от а, заледяванията в Словения и Харватия, от а, земетресението в Гърция, изправенето с тези кризи, отделени са средства, обещани са средства за преодоляване щетите от тези бедствия, но на практика не разполагаме с тези средства, няма как да бъдат мобилизирани. Вече обсъдихме процедурата за мобилизиране на средства от Фонда за солидарност и от Фонда за приспособяване към глобализацията. И всички са съгласни, че сроковете за мобилизиране на тези средства са прекалено дълги. Но на практика в момента заедно с съвета, ние допълнително блокираме отпускането на тези средства. Ето защо, господин председател, графикът, който ни предоставихте за преговорите, се надявам да ни даде възможност да постигнем някакво споразумение и се надявам, че не само неплатените фактури, но и всички останали средства ще бъдат изплатени на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря това приключихме размяната на мнение. Всъщност, парадокса, е, е знаете, че господин Юнкер предстои да обяви плана за инвестиции за 300 милиарда. В британската преса прочетах заявление на френски министр, заявил, че трябва да се налеят свежи пари в тази операция. За какво говорим? Говорим за 30 милиарда неплатени фактури, които поставят затруднено положение предприятията, операторите, е, е, заетостта и економическия растеж. Искаме правителствата да поемат своята отговорност. И не оставайте най-вече да се говори във вашите страни, че парламента пилее средства – центъра на нашата позиция е залегнал факта, че когато са поети ангажименти, задължения за плащане, когато настъпи срока за плащане, той трябва да бъде спазен. За това говорим. Нека да дадем шанс на господин Юнкер да подготви собствения си бюджет, а не да изпълнява бюджета завещан от господин Барозо. По едно време се питах дали няма да е, е любопитно да се опитаме да, на, на, на, да направим връзка между бюджет 2015 и плана за инвестиции от 300 милиарда. Защото откъде ще дойдат тези 300 милиарда? Естествено от частни е, спестявания. Е, тези спестявания ще отидат за финансиране на проектите, които ще предложи комисията, но те трябва да са атрактивни. Европейската инвестиционна банка трябва да ги оцени с тройно А. И, и тогава тя а, е, може да направи операции, които а, е, могат да се направят на пазара. Или които пазара е могъл да гарантира. И всъщност цялото това е малко като е, е, фокус, защото така или иначе пазара ще, ще да направи това. Но, когато се обещават такива средства, трябва и гаранции, те, които се дават или от държавите членки, или от Европейския съюз. Може би може да бъдат привлечени и някои е, натрупани ресурси в фонда за финансово гарантиране, създаден по време на кризата с държавния дълг в Гърция и други страни или е фонд, финансиращ Европейския механизъм за финансова стабилност. И трябва да се осъществява демократичен контрол, нещо, което в момента не съществува. Така че можем да обържем това с програмата за 300 милиарда инвестиции. Надяваме се това да не бъде прак в очите само и ще бъде последвано от някакви реални действия така или иначе, основният въпрос с плащанията, инструментите, поставяне, поставянето им извън на таваните трябва да бъдат решени на най-високо равнище. Не може всяка година да водим такива мъчителни дискусии с съвета, защото това дискредитира Европейския съюз в очите на неговите граждани. Трябва да изискваме от държавните и правителствени родители да бъдат последователни и да престанат да се позовават на някакви опорни точки на чиновници, които в никакъв начин не решават проблема. Защото и се създава е, е, впечатлението, че комисията не си управлява добре бюджета. мисля, че госпо... не се съмнявам, че госпожа Георгиева ще позволи да се намери решение. Но ви моля, когато се върнете във вашите избирателни региони, в страните ви, първо се заемете с това да изясните на вашите правителства и министри за какво точно става реч. И второ, моля, свържете се с обществеността. Обяснявайте, че има задължения, които се трупат от година на година. 5 милиарда 2010, днеска са практически 30 милиарда. И нещата не могат да продължават така. И когато се зададат някакви непредвидени приходи, да кажем, от глоби, от съдебни решения, колко време, например, да отнема едно дело а, в областта на конкуренцията? Четири години. Съдиите през 2011 година, през месец март, поискаха създаването на а, 10 допълнителни а, пера за тези а, а, места защото ставаше въпрос за по-малко 28-те броя държави членки и, пост, и бяха на, на, разкрити 28 поста. А, м- после се ни обвиняват, че не правим економи. Европа трябва да си изплаща задълженията. И когато се възникнат някакви непредвидени приходи, ще трябва те моментално да се заделят за тази цел, за изплащане на задълженията. Защото в крайна сметка 30-те милиарда задължения, неизплатени задължения, би трябвало да се добавят към дефицита на държавите членки. Не всичките 30 наведнъж към една държава, но съответно спрямо процента, който те е, имат в е, тези задължения. И това би трябвало да се прави от, от агенциите за кредитен рейтинг. Така че не дейте да се съмнявате в резултата. Волята ни е да стигнем до споразумение, но не на всяка цена. Ние сме в началото на законодателния период и трябва да спазваме някои основни принципи. Първо да искаме респект към парламента и второ да искаме изпълнение на своите задължения. Така че пожелавам да успеем да запазим до край нашето единство, защото, както казах, парламента е най-силен, когато е единен. Сега ще се спрем на предложението за изменение на регламента Знаете, че коригиращия бюджет номер 6 предвижда 9,500 милиона вноска на държав... от страна на държавите членки е, при едно ново е, определение на добавената стойност, които, е, и да се, предложението да се разпределят 10 милиарда между държавите членки, в зависимост от това, което ще, от техните задължения, а тези, които имат малки задължения, ще, тези средства ще се влеят в националния им бюджет. Трудно на 2 милиона. Разликата между 9 и 510 милиарда е 500 допълнителни е, е, средства от глоби, които ще отидат директно в държавите членки. Господин Дъпре е, е докладчик по регламента. Имаше искане това е проблема да бъде решен до 1 декември. Това не е възможно, но съвета настоява за ускорена процедура. Да, благодаря, господин председател. Първо искам да внеса едно оточнение по отношение на собствените средства. Не съм единствения докладчик, ние сме двама с автори за ЕНП, господин Левандовски, който се извини, че не може да присъства днес, но който съгласува позицията си с мен и аз съм втория. Къде е проблема? Всяка година преди 1 декември се прави преизчисление и адаптиране на така наречените средства ДДС и допълнителни средства, а именно преките вноски от бюджета на държавите членки в европейския бюджет. Тази година, както казахте, сумата на адаптацията, на корекцията е особено висока по отношение особено на някои държави членка. След дълги преговори се стигна до споразумение по... и сумата е значителна за някои страни, от които една, която няма да цитирам, дигна голяма пошилка около този случай, заявявайки, че това е скандално и а, сред съвета, и тук ще цитирам все пак тази държава, Обединеното кралство, тя не е единствената държава, която е засегната от тези корекции. Холандия също е засегната до голяма степен и други държави, които са в е, това деликатно положение. Е, следствие на това съвета се споразумя да се внесе изменение в регламент 1150-2000. Е, на последното заседание бяха обяснени измененията. Всъщност това означава, когато от дадени държави членки си искат твърде големи вноски и надвишават един праг за държавите членки или за всички държави членки взети заедно, да се предвиди възможността да се разсрочват вноските от страна на държавите членки до 1 септември на следващата година така че в случая господин Камерън няма да плати 3 милиарда евро, ако това бъде одобрено по 6-я коригиращ бюджет преди а, следващата година. Тоест чак до 1 септември до година. Съветът а, предложи... Пропозицията е следната. Съветът може да измени този регламент възоснава на предложение на комисията. Случаят е такъв комисията а, прояви голямо старание и прибърза, може би положително старание а, и подготви предложение по искане на съвета. След като комисията обяви своето предложение, парламентът е, е поканен да даде своето становище. Съвета прави каквото си ще с неговото становище. Съветът ни помоли да дадем становище и не само това. Той поиска това становище да бъде дадено спешно, т.е. да вземем позиция и становище, с което ще се образят или не, по време на е, пленарното заседание в края на ноември. Господин Левандовски и аз и се надявам нашето, е, нашето позиция да се споделя от голям брой колеги. Мисля, поне така усетих нещата от заседанието на координаторите. Така, ние смятаме, че ние, ние не сме длъжни да отговаряме спешно на това предложение на съвета. Не става въпрос да отказваме, ще дадем становище, но няма да прибързваме, няма да го вземем спешно. Е, колегата Фернандес много добре каза преди малко. Успешно за нас е да намерим споразумение със съвета по коригиращия бюджет за 14 та и бюджет, проекта бюджета за 15. -та. А, не виждам защо а, съвета изисква а, спешно да решаваме а, националните вноски, след като не можем да стигнем до обща позиция по отношение на нито на коригиращия бюджет за 2014, нито за бюджета 2015 година. Така че предложението, което ви давам и което ми се ще да бъде потвърдено от всички политически групи, не от отмъстителност, а защото ние смятаме, че това не е спешно, спешните проблеми са другаде, да потвърдите всички, че няма да приемем искането за спешно становище за разглеждане на предложението на комисията трябва в този случай да проявим същото единодушие, което спазвахме до сега при всички преговори с съвета. Благодаря. И е, защо, е, защо спешно разглеждаме, след като тук става въпрос за нещо с задна дата? Господин Фернандеш. Уржен. Благодаря ви, господин председател. спешно трябва да платим дължимото. И става въпрос тук за проекти за коригиращи бюджети, които отдавна трябваше вече да са минали през съвета. А съветът, както знаете, отказва да вземе позиция по тях. Тук говорим за един регламент, който не носи нищо ново. Говорим за един проблем, който си е проблем на съвета. И всъщност съвета превърната този аргумент в проблем. Кой одобри регламента за собствените ресурси съвета. Не бива да забравяме и БНД на всяка държава членка. В крайна сметка всяка държава членка взе своето собствено решение. Съветът беше осведомен достатъчно рано и няма нищо спешно в цялата тази процедура. Няма и спешна нужда да се вземе решение. Със сигурност обаче Европейски парламент проявява добра воля. Ние винаги сме склонни да помогнем на съвета да си разреши собствените проблеми. Към момента всички проекти за коригиращи бюджети са свързани помежду си. И е ясно, че ще трябва да вземем, да се намери решение по тях в разумни срокове. Да, има спешност, но не е същата спешност, за която говори съвета. Не виждам защото трябва да бързаме да одобряваме спешна процедура, нещо, което той или иначе ще влезе в действие с, а, задна, с, с, с закъснение. Така че в момента спешно за Европейския съюз, за малки и средни предприятия, за младите, за борбата срещу безработицата. Очевидно по тези важни въпроси съветът изобщо не е, не е тръгнал да бърза и това е проблематично. Госпожа Грия Забалот. Благодаря ви, господин председател. Ами нямам какво да добавя всъщност след отличното обяснение на господин Дюпре и а, подкрепено от господин Ивандовски и след изказването на колегата Фернандес. Мога само да кажа, че групата на социалисти и демократите непълно ги подкрепя. Трябва да се обединим, за да намерим решение с неплатените фактури. Това е основният проблем. Трябва също така да постигнем съгласие по бюджета за 2015 година, да се справим с наистина спешните проблеми. Много беше разочароващо поведението на съвета. Фактът, че те толкова държаха да се споразумеят по този регламент, е положение, че нямат какво ти да е била идея, каква е позицията им по много по-важни проблеми, които вече трябваше да бъдат разрешени или поне трябваше да им се намери решение в понеделник преди полунощ. Но това решение не беше намерено, така че напълно подкрепим колегите. Благодаря ви. И така, господин Дюпре, виждате имате подкрепя за доклада си. Моля да изкажете благодарност и към господин Левандовски. Господин Дюпре, ами да, разбирам, че имаме подкрепа на някои от групите. Ако някои от другите групи са против, бих искал да го знам или мога да приема, че има общ консенсус. Добре, благодаря ви. Явно, че има пълно съгласие и единност. Това, в това е и силата на нашата комисия. А сега продължаваме с греждането на няколко искания за мобилизиране на средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Разбира се, съжаляваме, че това е един фонд, който може да мобилизираме, след като злополуката вече се е случила, а за нещастие не може да ни помогне да избегнем неприятните събития, именно затварянето на предприятия, закриването на предприятия и съкръщаването на служители. И така започваме с първия доклад, който ще имате представен от господин Зани. Извинете. Първият доклад е за предприятието Лърпо в Италия и господин Виоти ще ни представи този доклад. Господин Виот, имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Предлагания от комисията текст е, за фонда за глобализация се отнася за фирмата Whirlpool в Северна Италия, водеща европейска фирма за битова техника. В хода на кризата производството се ограничава, това води до сериозни съкръщения, тъй като се намаляват работните места с около 200 в провинция Триент, непряко пряко във фирмата е около 300. А, и на около 30 при съответните поддоставчици. Европа. Съгласно мнението и информацията на италианското правителство става дума за сумата от 1,8 милиарда евро а, за подпомагане на фирмата изпри в заявката е използван стандартизирания формат Срокът за внасяне на предложение до 4 декември до 11 ние трябва да изразим становище. Желая ли някой да вземе думата по е, доклад на господин Виоти? В такъв случай минаваме към следващия доклад, е, за, е, за който ще чу, чуем след. А, вноси докладчикът. По този въпрос е, имаме от юли 2013 година поставяне на въпроса от Полша. Искам да кажа следното. Проверката продължи е, повече от година, 15 месеца, да го кажем направо. Става дума за групови уволнения в, в една от е, по полските машиностроителни фабрики. Заети са над 1500 души в фирмата Фиат, филиал на Фиат и 400 души от поддоставчиците. Засегнатите са хиляди. Става дума за милион и 200 хиляди евро. И това е само половината е, от проекта, който всъщност е, е бил 2 милиона и 500 хиляди евро. Различни форми на обучение, стажове, плащания за този такива форми са предвидени. Проектът е осъществен, разходите са покрити от полски средства полското правителство не е изчакало разглеждане на въпроса, показало е помощ със собствени средства. И сега вече настъпват затрудненията, когато ние не получаваме парите. Проектът е завършен, става дума за покриване на разходите, което са около 560 000 евро към момента. Защо нещата се бавят толкова много? Това е важно и за в бъдещето, защото подобен проект може да сработи само ако се приложи бързо. Тоест, отделните елементи са на разположение на докладчика за гласуване през декември. Председателят благодаря до 4 декември 10 часа е, имате възможност да внесете, а след това ще гласуваме в пленарното заседание в е, Страсбург през декември. Желаящи да се изкажат по доклад на господин Олдрж, Олбрихт. Е, сега Air France. Докладчикът е господин Дзани. Благодаря, господин председател. На 11 ноември комисията е приела е, решение за предоставяне на средства в, на Франция за подпомагане на работещите в сферата на авиацията, особено на, от фирмата Air France KLM. Тук става дума за солидни суми, около 26 милиона евро. 50% те ще финансират 50% от, от социалния план. Това обаче ще бъде доста сериозен принос предвид броя на засегнатите близо 4000 работещи, по-конкретно 3986. До големите уволнения са били до края на октомври миналата година, след това е имало още някои уволнения. И тук френското правителство е започнало програмата в подкрепа на работещите. Става дума за изплащане на компенсации по заявление на френското правителство. Положението в въздухоплаването в Европа е доста сериозно. Авиотранспортът сериозно позата. Тези уволнения имаха двояко отражение. Първо, загуба, сериозна загуба на пазарни дялове, което се дължи на сериозния растеж на е, авиокомпании от Персийския залив. Освен това, проблемът, втори проблем, разхода за гориво. Цените значително нараснаха и дяла на разходите за гориво в общите разходи на авиокомпанията чувствително е нараснал. Както и в другите случаи, с крайен срок за внасяне на измененията е 4 декември, след това ще гласуваме на 11 и декември в пленума ще се гласува докладчика в сянка. Аз споделям анализа на господин Дзани. Това са последици от глобализацията и засяга много подизпълнители за предоставящи материали, резервни части, услуги. Знаете, че много често някои големи фирми се снабдяват от страни от Песийския залив с горива и други страдат от този тип конкуренция. До голяма степен споделям казаното от господин Дзани. Имам а, няколко желаещи, госпожа Мириада. По принцип, аз бих подкрепила въпроса, но имам питане към докладчика и комисията. Дали синдикатите си и трейд юнионите са привлечени към тези разговори, защото тревога, въпросът е много тревожен, да предвид законодателната рамка на фонда, нуждаем се от прякото участие от синдикатите. Просто искам да поставя въпроса. Ще се радвам, ако внесете яснота по участието на синдикатите. Госпожа Ренар, благодаря. Аз също членувам в работната група и искам да споделя, че този случай предизвика особен дебат. Не защото не е коректен, а защото ясно показва как са се променили правилата. Този случай възникна при условията, когато нямахме 35% за пряки с субсидии. Докато тук възниква едно разминаване, да имам предвид мерките за реинтеграция в пазара и тук имаме пряка субсидия, за заплати 70%. Мисля, че при новите е, правила няма да бъде възможно да се подават такива заявления. До тук всичко е наред, но не и за в бъдеще. Merci, monsieur Ashworth. Благодаря, господин Ашвард. Господин председател, трябва да кажа, че малко ми е интересен този случай. Разбирам, че причината са агресивната конкуренция от три авиакомпании по Циския залив и е увеличаването на цените на горивото. Питам се обаче, защо тези проблеми засягат само Air France? Този вид агресивна конкуренция не засяга ли и други авиакомпании, като Lufthansa, например? 26 милиона са много средства, които се наливат в индустрията. Дали не би било добре да, по този начин да обещетим и останалите авиокомпании, като Луфтханза, например? Очевидно не. Други може би ще кажат, че това е просто една субсидия, която може да изкриви нормалното функциониране на пазара, а разбира се не такава е основната идея на фона за, за приспособяване към глобализацията. Така че аз не искам да не проявявам симпатия към загубилите работата си. Разбира се, това е много сериозен проблем. Но смятам, че не трябва да използваме фонд за постоянна глобализацията за субсидии, които скривяват пазара. Oui. Monsieur Fernandez. Да, господин Фернандес. По отношение на използването на средствата от фонда за приспособяване към глобализацията, нека не забравяме, че той само допълва и не измества другите фондове, например кохезионните. Той просто е, това е средство да се подпомогнат понякога работниците, но не, то не измества държавите членки. Ако една държава членка, членка внесе искане и друга държава членка представи искане, е, не представи подобно искане, не можем да подкрепим подобно искане. Сам, защото другите държави не са, не са предоставили, не са предявили такова искане. Това, това е процедурата. Разбирам, че и други държави биха могли да предявят такива искания, но въпросът е дали са изпълнени критериите, изискванията други държави членки също биха могли евентуално да предявят подобни искания за финансиране от този фонд. Благодаря, господин Гайер. На конкретния въпрос на колегата Ешворд, ако Луфтханза беше в затруднения, е, ще бъде подадено заявление от компетентните органи. Но такъв, такъв проблем ние нямаме в Германия е, пилотите създадоха е, професионална асоциация, не мога да го нарека синдикат, които провед, стъчкуват, е, иска други условия. И ако при тези условия Луфтханза трябва подчертавам, те бъде принудена да освобождава персонал, това ще си бъде проблем на Луфтханза, а не на Европейския съюз и на, и на ем, германската държава. Вече подпомагането на уволнените би било задача на Европейския съюз една политически крайно некоректна е, реплика в това отношение бих казал, защо да помагаме на, на е, Air France. Да, много е скъпо, но предвид е, използването на много Airbus и на които, е, които какво Големия брой, големия брой е, Airbus, машини Airbus продадени на страните от Персийския залив, се стига до това, че е, това се отразява на персонал С сътрудници, които е, и, имат съответен европейски статут. Драги колеги, основният проблем е тук да се запитаме дали нашия фонд за глобализация трябва да се, да се използва за подпомагане на хора, които са изгубили работата, но едновременно с това да се използва за структурни реформи и да се провеждат, да се повишава конкурентната способност и да се избягват уволнения някак си не мога да свикна с това, че този фонд е само и единствено за глобализация. Така че да си представим, че може да се включи разпоредба, която предполага така прогнозиране на евентуални уволнения и тяхното избягване. Господин Шварц, тогава аз предлагам в случая на производства в, Герм... в Европа, които просто изчезват в рамките на глобалната конкуренция и аз разбирам е, тяхното положение, като да речем минно добива, е, но не говорим ли тук за способността на крупни компании да бъдат гъвкави, да не се противопоставят на процесите, да устоят на международната глобална конкуренция. <clears throat> Така че не плащаме ли тук за компании, за фирми, които твърде бавно са се пренастроили в своето управление. Защото ето, Луфтханза успява да се справи, а тук говорим за фирми, които не са се справили. Да, жалко е, че хората са загубили работата си и съчувствам им, но като го говорим за фонда за глобализация, не говорим в този случай за изчезващи производства, а за неспособни да се справят с ситуацията фирми. Къде са приоритетите ни, питам се при това положение. Просто комисията прави, направи едно предложение да се адаптира към конкуренцията и искаше да си направи филиал лоу е, кост, това обаче доведе до стачка, чието, е, чиято цена беше много по високо от тези помощи, които предвиждаме тук. Искам да поясня. Как можем да играем ролята на педагози и да апелираме за структурни реформи, е, ако даваме такива добавки за приспособяване към глобализацията. Всъщност целта, както искам да ви уверя тук, е да се притечем в помощ на уволнените, а не да помагаме на фирмата. Госпожа Оттала. Много ви благодаря. Приветствам днешното разискване, защото наблюдавам внимателно положението с европейските авиакомпании, тъй като отговарях за държавните предприятия в финландско, към финландското правителство. И знам какво случи с Air Финланд която от 66% се притежава от държавата. Знам какво се случи тези яви компании. Една след друга те фалираха. И затова, господин председател, че вие с пълно право зададохте най-важният въпрос, а именно как Европейски съюз може по-добре да подкрепи приспособяването на авиакомпаниите към глобализацията и към голямото предизвикателство, което представляват нискотарифните компании. Едновременно с това колегите, които отбелязаха способностите за приспособяване на управителните органи на тези авиакомпании компании бяха напълно прави. Едни предприятия се справиха по-добре от други. Въпросът е как е, също така правителството помага за преговорите между управителните органи на авиакомпаниите и пилотите, наземния персонал, стюардите и другите категории служители. Вярно, е, че някои предприятия се правят много по-добре. на СЕС, е например, успяха да се справят с преговорите, защото дадоха ултиматум за водът на преговорите, в противен случай се стигаше до пълен блокаж и те успяха да се справят. Други компании просто не успяват да постигнат същото. Благодаря. А... Всъщност трябва да попитам защо има такива разминавания. Ще попитам председателя на е, благодаря. Не, ще премина към английски. Относно закъсненията за случаят в Полша и заявлението за мобилизиране средства от фонда за усподяване към глобализацията, вярно, че изтече известно време. Имаше и допълнителен срок за предоставяне на информация, който също изтече в края на юни тази година. И чак тогава успяхме да завършим подготовката на досието и това е етапа, на който се намираме в момента. Въпросът е на госпожа Мерията дали е имало консултации с профсъюзните организации в случая с Air France. Да, имаше такива консултации и пакетът беше изготвен с консултат, след консултации с представители на социалните партньори и те участваха в всички етапи на процеса. Мисля, че отговорих на въпроса на господин Ашвърс, дали това е държавна, дали това са държавни субсидии или не. Air France трябва да успее да изпълни всичките си правни задължения и всички договорни задължения, свързани с тези съкръщения. И тук не говорим с помощта, свързана с преструктурирането на Air France. Това са помощи, които се отпускат за служителите, които са били съкратени чрез персонализирани услуги, чрез помощ за намиране на работа на тези хора. И тук се връщаме един въпрос, който се повдига нееднократно. Каква точно е ролята на фонда за приспособяване към глобализацията и защо не се опитваме да предотвратим възникването на подобни събития? Ще ви припомня, че в бюджета има и други фондове, които са структурно насочени, като Европейски социален фонд и Европейският фонд за регионално развитие. Те се опитват да разгледат по-дългосрочна перспектива възможностите за създаване на работни места в дадени региони и в економиката на Съюза като цяло. И действително фонд за приспособяване към глобализацията, както каза господин Фернандес, е допълващ фон. Той не замества националните инструменти. Той представлява допълнителна помощ за засегнатите, за закратените служители. И накрая на въпроса на господин Гайер, ако не подаден конкретно заявление, конкретно искане за мобилизиране на фонда от държавите членки, Европейската комисия не може сама да, да, да поема инициативата. Благодаря ви. Merci. Écoutez, je pense qu'on a amorcé une très belle... А, вижте, мисля, че започнахме една много интересна дискусия. В края на януари, началото на февруари ще има един семинар ще видим точно кога. Това ще зависи от развитието на бюджетната процедура, но наистина тази тема за приспособяване към глобализация да, наистина заслужава дискусия. Сега преминаваме към доклада на господин Вана аферата Сепс Фокас в Гърция. Благодаря. в, в сравнение Моля за разбиране, едва с нощи бе предоставен доклад поради заболяване на този, който отговаря на лицето, което отговаря така че е, това е за което, което исках да ви съобщя, а сега имате думата. Благодаря. Не, не, не чух своевременно съобщението. Тук е, в сравнение с това, което току-що обсъдихме, случаят е по-дребен, търговска фирма на дребно, Одисевс Фокъс, но крупен търговец на дребно, който предвид кризата и сериозното намаление на оборота, е бил задължен, принуден да уволни 500-600 души, а, като успява да настани от 550 тях от работа. Е, искането е за 6 милиона евро. Това е един голям процент от сумата предоставена от гръцкото правителство. Положително е, че тук се използват и средства по линия на младежката заетост. 500 младежи, е, освободени от фирмата, ще получиш е, ще получат подкрепа за следващите две години. 89% са жени. В търговията често в Гърция е така. А, а, иначе на 29 юли гръцката държава внася заявлението и едновременно с това е взела и свои мерки. В началото на ноември комисията решава, че ще допусне случая за обсъждане, така че тук отново срока за нови предложения до 4 декември. До 4 декември трябва да решим тук и след това да гласуваме в пленарна зала. Председателят, благодаря госпожо. Имате ли, има ли желащи да се изказват? Очевидно не. Така че гласуваме по представените доклади. Предвидили сме да гласуване днес. Пър, първия доклад е Раума, фирмата Раума Финландия от господин докладчика господин Сарвама. Получили сте предложение в параграф 3 имаме едно изменение, в, в, в, което е приема, Параграф 4 също изменение на докладчика. Докладчика желая ли да направи изказване по предложените от самито, самия него изменения? О, извинявам се. Ага, вече виждам, че имаме неговото становище а, не е много благосклонно. Но кои подкрепят това изменение? Против. Кой е против? Въздържали се? Няма. Параграф 5. Изменение 2 на докладчика. За? Против? Въздържали се? Няма. 11А. Изменение 3 Je Je vous remercie. crois bien que toutes les mains se sont levées. Il il n'y n'y a a pas pas d'abstention, de vote. Няма гласуващи против, че 12, а изменение 5. А кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Параграф 12 бе изменение 6 на докладчика за, против, трима, въздържали се няма. Параграф 12c, изменение 7 на докладчика за. Против. Не виждам. Въздържали се също не виждам. А сега, моля, гласувайте електронно за целия текст. Гласуването започва. Преустановете гласуването. 22 гласували, 19 за, 3 против, няма въздържали се. Доклад, доклада ГАД Франция. Госпожа а, Анели а, Йетенмеки. Желаете ли да споделите нещо по предлаганите изменения? Очевидно не гласуваме. Изменение 2 подкрепя се от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че го приемаме. Параграф 6. Докладчика подкрепя това изменение. Кой е за? Благодаря. Против? Ако предпочитате, нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се с 16 срещу 9 гласа параграф. Да. Извинете. Е, не си нося картата за гласуване. Имайте предвид, е, ако искате да вземете предвид моя глас. Глас ще гласувам е, присъствено, така да се каже, дигане на ръка. Добре. И вие подкрепяте ли това, този Значи против. Това не променя много резултата. Вместо 9, 10 гласа против. 16 е. на 10. Изменение 3 не се подкрепя от докладчика. Кой е за? Хайде, моля ви да гласуваме електронно. Да гласу, моля, гласувайте. Скътай клю. Закривам гласуването. Eh Ще добавим един против. 15 на 11 изменението се приема. 14 параграф. Четвърто изменение. Докладчика е за. Кой е за? Против. Трима. Въздържали се няма. Приема се. Параграф 14. Изменение 5. Докладчика е за. За. Против въздържали се, приема се. Параграф 15, допълнително А. Докладчика е за. За. Моля електронна проверка. Scrutin е клю. Край на гласуването. Приема се. 18 на 8. А, на 9. 15, 6, 7. Докладчика за, за, против. Няма. Въздържали се. Pardonnez-moi, il était. Il, Или кувер. est couvert. Pardonnez-moi. Le 15 A. Всъщност обхваната от друго. 15. А нов. Докладчика е против. За. Против. Отхвърля се. 15А, 9 за. Тук докладчика е за. Против. Въздържали се. Приема се. 15Б10 докладчика е за. За. Против. Въздържали се. Няма. Приема се. 15-11. За а, против, няма въздържали се, приема се 15, 12, докладчика е против, за, против, проверка електронно. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се 16 гласа на 6 и 4 ма въздържали се. Вие положително, значи 17 на 6. 15 е 13 докладчика за. За, против, въздържали се, 16А, амандмент номер 4. 16А. Докладчика за. За, против. Няма въздържали се. 16Б, 15-то изменение. А, за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 16б изменение 15. А всъщност това сме го гласували. Е, е а. Точка от преамбюла и изменение 1. Докладчика е за. За. Моля електронен вод. Е а точка от преамбюла, изменение 1. Но mais la semaine Всички ли гласувахте? Край на гласуването 19 на 7 го приемат. Сега моля номинално по целия текст с измененията. Vous avez tous pu voter. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Приема се с 23 и 3, не 24 за и 3 против. Сега преминаваме към доклада на господин Фернандеш. Господин Дапре? Какво имате да кажете? Преди да гласуваме, искате да вземете думата. Първо ще помоля господин Фернандеш, ако има коментари. Добре, господин, да преслушам ви. Господин председател, искам да обясня малко странното гласуване на групата на либералите. Е, господин Товански, който е докладчик Сянка, за жалост не можа да присъства. И въпреки уважението ни към колегата, господин Фернендеш е направил някои изчисления и е стигнал до заключението, че това, което искат да гласуваме от тук, е много скъпо за Европейския съюз. Поред неговите изчисления, тук става въпрос за изплащане на пари в, срещу квотите за риболов, и той е, изчислил, че ще има 45% възвръщаемо за всеки инвестиран долар, така че няма никакъв смисъл. Това го обезпокоява. Той помоли да подкрепим неговите аргументи, е, така че негово изменение едно ще гласуваме. То може би, вероятно, ще бъде е, отхвърлено. Ако бъде отхвърлено, това ще компрометира е, крайното одобрение, защото е важно да знаем какви точно ангажименти поема Европейския съюз. Господин Фернандеш, благодаря. Ние вече имахме дискусия в това отношение. Сега вече стигнахме до гласуването. Може след това да има обяснение на вота. Но ако ще се води отново тази дискусия, да, да я проведем и тогава да гласуваме. Сумите са занижени и всичко е оправдано. Но ако искате да проведем на ново дискусия, да го направим и после да гласуваме. Не, не бива, когато се стигне до вод, тогава отново да се започват дискусии обяснение на вота се дава след гласуването. Не, тук просто господин Депре заяви как е точно възнамерява да гласува. Сега, подлагам на гласуване изменение едно на господин Торвалс. Докладчика е против. За. Против.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 Моля, гласувайте. Някой не е гласувал. Сега е вред. Гласуването приключи. Всички гласувахте. 18 гласа за 5 против. Сега преминаваме към трети раздел на бюджета за 2014 година и трансферите. Господин Депре, микрофон. След като бях така нападнат от Хосе Фернандес, ще му го върна някои от тия дни, малко да си взема солука. Има някои проблеми с трансферите, всъщност два проблема. 36 и 38, които са необходими за гарантиране на финансирането на решенията, които току-що взехме по отношение на фонда за приспособяване към глобализацията. По отношение на трансфери, както казах, повтарям 36-38. 39 трансфер е съвсем малък, милион цяло и две евро от Европейската медицинска агенция към Евроюст. Оказва се, че има кредити на разположение в Европейската медицинска агенция, които ще бъдат много полезни, ако бъдат прехвърлени на Евроюст където пък трябва да се финансират някои повишени заплати. Нямам възражения. 42 трансфер ще помоля комисията да се разбере с госпожа Гресле, защото тя е поискала допълнителна информация. Но така или иначе е, предлагам да гласуваме. Това нямам никакви възражения на нашето следващо заседание. Добре, 36 и 38 докладчика за, надявам се комисията за, за. Моля всички, които са за да гласуват, против. Трима против, въздържали се няма. За 39 ще говорим по-нататък. 39 пак сте за, нали? Bien, alors, sur notre... Сега гласуваме по 39-ти трансфер за, против, няма въздържали се, приема се. По другите раздели също има предложение за трансфери. При в другите групи, в Комитета на реогените имахме е, един друг въпрос. Имахме е, езиково обучение след мандата и не достигат 5000 евро, но това не е голяма сума. По отношение на сметната палата имаме четири трансфера, които са приети от други бюджети в един в ресторанта са променени определени материали от санитарни съображения, след това повредена и заменена машина за гравиране и третото Третия разход е техническо оборудване, което е подменено в конферентната зала и четвъртото IT системите трябваше да бъдат преработени. В първия случай говорим за 50-50 от сферите са съответно 50, 50, 55, 389 хиляди. Всичките са изрядни, проверена е обосновката, проверени са аргументите, отговарят на изискванията. Други желаят ли да вземат думата? Не. Които са за това предложение, гласуват против, въздържали се, двама въздържали се. Госпожа Вон са за политиката в областта на недвижимите имоти и Лисабон е, това е вече по-сложно. Ще бъда кратка. Става дума за агенцията. Става дума за Европейската обсерватория за наркотици и наркотични зависимости е, става дума за сграда, която е купена за 2 милиона, почти 3 милиона през 1994 година. Използвана е до началото на 2000 години, поради което през последните паи в резултат на кризата в е, Португалия не е могла да бъде продадена на прилична цена. В момента се предлагат 2 милиона и 500 хиляди срещу което Министерството на правосъдието поема ангажимент да наеме сградата за две години при наем 80 хиляди с идеята за дългосрочно наемане, но ние не сме агенция за недвижими имоти. Мисля, че е по-добре да продадем сградата предвид в е, кризата 2 милиона и 500 хиляди евро покупна цена си остават е, добра цена. Е, а, междувременно обсерваторията или Европейския център по наркотиците и наркоманиите се настани с друга организация на едно място и пести пари. Председателят, благодаря. Давам думата. Господин Дюпре, да, съгласен съм с продължението на госпожа Холмайер. Мисля, че е крайно време да приключим с цялата тази история, въпреки че обясняването е доста сериозно сравнение с първоначалните изчисления с цената за продан. Това се говореше за 3 милиона и 400, 3 милиона и половина. Сега сме паднали на 2 милиона и половина. Но хубавото е, че няма да минаваме през посредничеството на Агенция за недвижими имоти, защото като видя каква цена се иска за този вид услуги по друго досие, ми се струва, че а, в Лисабон явно агентите си живеят много добре и мога да кажа на колегата Фон Фернандес, че ако трябва да дава някакви съвети в Лисабон, може би трябва да промените премиите на агентите за недвижими имоти. Да, така си се на господин Фернандес и топката пак е в центъра на терена. Кой е за предложението на госпожа Холмайер? Благодаря ви. Против? Двама. Въздържали се? Двама въздържали се. Добре. В такъв случай нашата комисия одобрява предложението на госпожа Холмайер. Има ли някой да каже нещо по точка разни? Изглежда, че не. Благодаря ви за участието в днешното заседание. Приятна събота и неделя. Починете си след помиратната процедура.